Сега преминаваме към реда на работа. Проектът на дневен ред ви е бил предоставен. Нека ви уведомя, че Комисията по правни въпроси прие два доклада с предложение за снемане на имунитет. Става дума за доклада 0191 наклонена черта 2015, госпожа Ферара и доклад 0192 наклонена черта 2015, господин Звевка. Съгласно член 9 параграф 8 от правилника за дейността ни, тези доклади ще бъдат гласувани днес. А що се отнася до изявленията на съвета и комисията за подготовката на срещата на Европейския съвет на 25 и 26 юни тази година, Зелените и Европейският свободен алианс изискаха кръгът от изказвания от името на политическите групи да бъде заменен от пълен дебат. Тоест, зелените предложиха да се изкажат не само председателите на политическите групи, но и редови членове на парламента. В следствие от това въпросите с искане за устен отговор за прозрачността при прилагането на пакта за стабилност и растеж ще бъдат обсъдени след гласуването, което ще започне в 8.30. Сега давам думата на господин Ламбер, за да изложи искането на групата си. Е Основанието е просто. Знаем, че Европейския съюз, особено еврозоната, преминават през решаващ етап за своето бъдеще. За това обсъждането на инвестиционния план Юнкер, както и доклада на Берес, оправдават също да се предостави по-голяма видимост на въпроса за пакта за стабилност и да има дебат, тъй като това са все въпроси, които са от особена важност за бъдещето на Европейския съюз. Госпожа Цимер има думата. От името на моята политическа група бих искала да подкрепя искането, което господин Ламберц изложи от името на зелените. Много е важно, според мен, като се има предвид настоящото положение, да не свеждаме разискванията тук в парламента единствено до кръг от изказвания от името на политическите групи. Имам предвид положението в Гърция. Трябва да си отделим повече време за изказване, ние повече време за обсъждане. Така ще покажем, че наистина подхождаме сериозно към настоящото положение. Наистина повече депутати трябва да имат възможност да се изкажат. Венире контро la proposta dell'onorevole Lamberts? Някой иска ли да се изкаже против искането на господин Ламбертс? chiede la parola contro? Allora mettiamo... Никой няма желание да се изкаже против. В такъв случай нека да гласуваме. Това е предложението на господин Ламперц. Ако се приеме, дебатът ще бъде удължен. Ако предложението се приеме, отново повтарям, дебатът ще се удължи. И въпросите ще е, се приемат в 8.30. Ако предложението не се приеме, тогава ще се изкажат само лидерите на политическите групи. Кой е за предложението на господин Ламбертс? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Dato е palese, Се volete чек, вачамо и чек, ма е. Резултатът беше съвсем ясен, съвсем видим, но ако искате, нека да направим електронна проверка. Заповядайте. Hanno votato tutti? La votazione. Гласуваха ли всички? La votazione è chiusa. La Proposta è respinta. L'ordine del giorno, quindi, dopo questo... Следващата точка в дневния ред остава непроменена.